Chers collègues, notre... Драги колеги, тук е вече и нашата докла... колега докладчик. Нека да започнем, моля. Ако обичате, заемете местата си. И ainsi, nous pouvons aborder le point 8 de l'ordre. С това стигаме до 8 точка от нашия дневен ред и нашата заместник-председателка Надя Хир ще ни представи становището си за 20-те основни източници за безпокойство на европейските предприятия и европейските граждани във връзка с функционирането на единния пазар. Заповядайте. Да. Благодаря, госпожо председател. Нашата комисия по заетост работи по някои от въпросните 20 основни източника за безпокойство, най-вече в областта на здравеопазването и социалното осигуряване. Беше много трудно да се обвържат толкова много различни теми, затова ще се радвам да се запозная с предложенията за изменение. Те ще ми помогнат още по-добре е да обединя темите. Разделих текста на теми. В първите три точки се говори за социалното осигуряване, В точка 1 решихме по-подробно да се спрем върху социалното осигуряване. Защо? Защото сигурна съм, че и вие сте получавали от вашите избиратели много писма и запитвания по тази тема. Знаете, че когато гражданин се премества от една държава членка в друга, много често има проблеми с социалното осигуряване, с обещетенията за безработица и с прехвърлянето на права. Срещат се такива затруднения, тъй като административните системи в отделните държави членки са много различни, трябва да се мине през много различни инстанции. Затова не е очудващо, че повечето граждани все още се колебаят, когато става дума за това да се възползват от правото си на мобилност. Освен това, трябва да продължим и едно разискване, което водим вече от няколко години, когато даден гражданин наистина знае, че в рамките на по-дълъг период, например от 10 години, ще се мести от една държава членка в друга, сменяйки место работата си, то тогава би било добре да се изгради отделна система на европейско социално осигуряване. Има различни възможности за изграждането на такава система. Със сигурност това е тема, която заслужава едно разискване на политическо равнище. Вече не веднъж е била разисквана на експертно ниво. Във времена, когато искаме да насърчим социалната закрила, когато като се има предвид процентът на безработица, това е една необходима мярка – трябва да дадем възможност на гражданите действително да се възползват от системите за социална закрила. Също така, нези, които сменят работата си и се преместват в друга държава членка, би трябвало да имат възможност много по-бързо и небюрократично да могат да подадат заявление за отчитане на вече прослужените години и годините да бъдат съответно зачетени. Говорихме също така и за въвеждането на така нареченото обслужване на едно гише. Става дума за здравното осигуряване, за пререгистрацията, например, на моторни превозни средства и така нататък, когато граждани се преместват от една държава в друга на гражданина трябва да се гледа като на клиент. И той в качеството си на клиент трябва да има възможност да се обърне само към един орган, за да уреди всички тези формалности. В точка 4 и 5 се визира въпросът с здравеопазването и така наречената здравноосигурителна карта. Трябва да се проведат още е много разисквания по този въпрос. Трябва да се изиска от държавите членки да предоставят повече информация. Трябва най-вече да се осигури по-бързо и по-упростено възстановяване на разходите за здравеопазване. В точка 6 и 7 се визират професионалните квалификации и тяхното признаване. Наскоро бе публикувано наше становище по Бялата книга за професионалните квалификации – Целта на моя текст е още веднъж да препотвърдим становището, изложено в становището по Бялата книга, а именно, че трябва по-бързо да се признават не само формалните, но и неформалните квалификации. Друг момент от доклада е нулевата търпимост към дискриминация. Това трябва да въжи във всички държави членки ще поставим отново на дневния ред и директивата за командированите работници. Един много важен въпрос, по който ще говорим по-подробно през идните седмици, е пенсионното осигуряване. Тук отново наблягам на онези граждани, които се преместват от една държава членка в друга. Ако един гражданин е работил в повече от една държава членка, то при пенсионирането си не трябва да бъде ощетяван на това основание. Трябва да има възможност и трябва да се намерят възможности за прехвърлянето на пенсионни права, именно за да не се ощетяват гражданите. Това бяха основните моменти от доклада ми. Знам, че той засяга много различни теми, затова с удоволствие ще проведа подробни разисквания по измененията. Има действаща директива за мобилността, но за съжаление действителността не винаги съответства на законодателството. Благодаря. Напомнихте ни много неща, които е, знаем, но е, тук си е, сме в един неофициален контекст. Предложенията покриват и предложенията за изменение петте области, по които нашата комисия ще разработва предложенията. И за комисията ИМКО. Ако госпожа Бастос желае, нека да дам думата на докладчиците в сянка на комисията и накрая на господа, госпожа Бастос като най-важния докладчик. Заповядайте. Благодаря. Да, истина. Да, наистина, като докладчик се стремях да отразя същината на това, което ние в тази комисия, комисия по заедостта, смятаме за важно. Разбира се, това ще бъде включено и в контекста на вътрешния пазар. Ако искаме да постигнем реален вътрешен пазар, ако искаме хората да могат да работят във всички държави членки, ние трябва значително да подобрим ситуацията. За съжаление, сега в Испания има много млади хора, които биха искали да отидат да работят в други страни. Получавам оплакване от хора, които казват, че в някои страни е много по-трудно да се установиш и да работиш, отколкото в други. Затова разчитаме на Европейската комисия да ни помогне в нашата дейност по някои конкретни моменти. Първа точка, разбира се, трябва много сериозно да обсъдим въпроса за социалното осигуряване. Това е нещо много важно, включително и що се отнася до пенсията и много неща могат да се подобрят тук. Що се отнася до испанския писмен превод, аз мисля, че трябва текста да бъде формулиран по-ясен. Точка 7 е за съпоставими квалификации. Както аз вече казах, работещи студенти в Испания могат да отидат в други страни, например в Германия. И много често те отиват в Германия и се сблъскват и не се сблъскват с особено много пречки, но има някои страни, в които има много пречки пред такива хора, които искат да живеят и да работят там. Да. Много често проблемите изникват точно от признаването на квалификацията. Сега за дискриминацията. Според мен това е въпрос, който има ключова важност. Може би трябва много ясно да обясним какво имаме предвид под това. Трябва да говорим за политиката на трудовия пазар и трябва много ясно да формулираме това какво смятаме за дискриминация. Мисля си, че становището е добро. И разбира се, ясно е, че не можем в една страница да вместим всичко, което искаме да кажем. Така че се надявам, че нашите изменения ще подобрят вече достатъчно добрия текст. Äh, äh, Госпожа Штайнрюк, благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчицата за становището им. В основата на това становище бе работният документ на комисията, който според мен не е особено задоволителен. В него се излагат 20-те основни източници за безпокойство на гражданите във връзка с единния пазар, без обаче да се предлагат някакви решения. Мисля, че ние съвместно трябва да намерим решения. Качеството си на докладчик от името на групата на социалистите – по-голямата си част съм съгласна с това, което казаха колегите Хирш и Монтанье, но мисля, че можем да включим по-категорични формулировки във връзка с социалната закрила. Добре е, че колегата упоменава в текста си директивата за командированите работници когато говорим за 20-те основни източника на безпокойство за гражданите, тук в Комисията по заетост трябва ясно да наблегнем на това, че поемаме ангажимент в името на правата на гражданите на Съюза. Мисля, че във връзка с това колегата не е изложила всички важни теми. Не е говорила в доклада си, например, за малките и средни предприятия и административната тежест за тях, за обществените поръчки, затова нашата група ще внесе няколко изменения, насочени най-вече към отчитането на социалното измерение на вътрешния пазар. За обществените поръчки всъщност не, темата не е в компетенцията на нашата комисия. Трябва да помислим как точно ще се разпределят е, правомощията с Симко, ако евентуално се наложи все пак да вземем отношение по този въпрос, защото в края на кращата е, обществените поръчки са тема, която ние сме слагали в дискусиите си. Последният е, доклад по тази тема не помня кой беше докладчикът, но проведохме дебат за социалното приобщаване, но ще видим. Госпожа Бастос сега. Eh, Много благодаря, госпожо председател. Първо, бих искала да благодаря автора на текста. Тук вече колегите говориха за някои ограничения и пречки. Например, това, че не винаги е лесно да се отговори на изискванията за документи. Темата е наистина много обширна за 20-те източника на безпокойство на европейските граждани, свързани с функционирането на единия пазар. Това, което аз бих казала като докладчик Сянка в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, е, че стратегическата цел в нашия случай не е да намерим някакви отделни конкретни решения за всички тези проблеми, но по-скоро да се дадат ясни препоръки с достатъчно общ характер, с достатъчно обобщен характер, отправени към Европейската комисия, т.е. да кажем на комисията какво тя трябва да включи в своите законодателни предложения. Също така трябва в държавите членки да подпомогнем да се създаде необходимата политическа воля и решителност да се решат тези проблеми, които представляват загрижено за нашите граждани. И тук най-важното е, разбира се, да се продолее недоверието от страна на гражданите към единия пазар. Разбира се, има при покриване между това, което прави Европейската комисия и нашата парламентарна комисия – и ясно личи, че има три празноти. Първо, предоставянето на информация като цяло. Гражданите по принцип не знаят кои са основните им права и те дори не знаят към кого да се обърнат. Затова много често те нямат достатъчно разбиране за това какви са предимствата на единия пазар. и как да извлекат полза за себе си от наличието на този единен пазар. Така че със сигурност имаме нужда от провеждане на информационни, разяснителни кампании и докладът на госпожа Херш извежда на преден план тази загриженост, както и съответстващата на тази загриженост необходимост да се предоставя повече информация, включително и за социалното осигуряване на онези хора, които биха искали да се заселват в други държави членки, различни от тяхната. Хората трябва да знаят какви са административните изисквания, ако те искат да подадат молба за установяване в данна страна, какво е необходимо, за да установят дали тяхната квалификация може да бъде призната. Другата голяма празнота е транспонирането и то своевременно транспониране на европейското законодателство от държавите членки. Все още има сериозно изоставане и Европейската комисия започна много наказателни процедури за изоставане при транспониране на европейското законодателство. Това е нещо, което създава затруднения за нашите граждани. Така че е много хубаво гражданите да имат повече права, да имат по-благоприятни условия за мобилност, и също така е много важно малките и средни предприятия да могат да работят в Европейския съюз като цяло, но след това ние установяваме, че много държави членки дори не са транспонирали европейското законодателство, откъдето проистичат много проблеми. И трето, има много сериозна празнота в законодателството. Много често гражданите имат очаквания към Европейския съюз. Те очакват Европейския съюз да прави повече и да използва законодателните си правомощия. А много често Европейския съюз няма възможност да бъде достатъчно амбициозен, що се отнася до европейското законодателство. За мен е много важно да изтъкнем тези моменти в нашите препоръки за формулиране на съответната политика. Трябва да подчертаем, че институциите на Европейския съюз и на държавите членки трябва да работят съгласувано с цел да бъдат запълнени тези празноти и да бъдат намерени отговори на поставените въпроси. Ние сме задължени да го направим това за гражданите, за малките и средни предприятия, особено сега в условията на криза и рецесия. В сегашните условия трябва да дадем на хората колкото се може повече благоприятни възможности. Така че становището на тази комисия, на комисията по заетостта, ще бъде включено в становището на водещата комисия. Няма съмнение, че това наистина са основните източници на загриженост на европейските граждани. Например, идеите за услуги на едно гише където гражданите биха могли бързо да се справят с всички административни проблеми само на едно място. Е, е Трябва също така да придадем особено значение за възможността за прехвърляне на пенсионно-осигурителните права. Това е отрешаващо значение, за да могат хората наистина да се възползват от възможностите за мобилност. Тази прехвърлимост на пенсионно-осигурителните права е изключително важна, за да има реален достъп до трудовия пазар. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Дикладчик. Госпожо основен докладчик. А сега да, преди да дам думата на другата ни колега докладчик, искам да коментирам в духа на изказването на госпожа Стайнбрук за това какво точно прави комисията. Излезе зелена книга, след това още една, не знам какъв цвят е. И всички предложения, които се съдържат, се диктуват от един подход за вътрешния пазар за моментите, когато всъщност човек пресича границите. Действително, а, ние всеки ден изтъкваме колко огромни са предимствата на вътрешния пазар, господин Камерон, господин Монти писа писма, но в тези 20 предложения всъщност не усещаме тази динамика. Може би трябва да подчертаем, че става дума за предложения за вътрешен пазар, когато се търси възможност за извършване на дейност през граница. И също да търсим един по-общ подход. Ако един е, гражданин или едно предприятие иска да излезе на вътрешния пазар, какви са проблемите, кои са пречките, какво трябва да се преодолее. И всъщност ние именно тези неща не сме ги сложили в текста, така както не ги е сложила и комисията. Аз лично ще направя изменения в този смисъл. Също се повдигат въпросите за социалните жилища, за хората без подслон. Проблема с политиката за конкуренция опира и до възможността на държавите да финансират социални жилища, което е един много голям проблем, но тук в нашия текст той не се появява. Това също е тема, според мен, която трябва да бъде засегната. Надявам се, че измененията ще дадат е, възможност именно да се попълнят е, тези е, леки пропуски. Давам думата на госпожа докладчикът отново. Благодаря ви за коментарите. Юта Штайнрюк спомена нещо, което според мен е важно. В съобщението на комисията наистина се излагат 20-те основни източника за безпокойство, но единствените три решения се визират в областта на законодателството, прилагането и предоставянето на информация. Това според нас е недостатъчно. Ето защо нашата комисия по заетост трябва да излезе със свои идеи, дори и те да не са изчистени в детайл – трябва да излезем с такива идеи, за да покажем в каква посока искаме да се върви. Трябва да изложим идеи за малките и средни предприятия и за обществените поръчки. Мисля, че тези две теми са свързани с общата тема. С удоволствие ще разгледам изменения, които ще внесете в тази посока. Всички можем да се обединим около това, че системите за социално осигуряване са проблем. Не само във връзка с зачитането на трудов стаж и прехвърлянето на права. Да вземем за пример пенсионно-осигурителните системи. Ако човек е работил известно време в определена държава, получава не особено висока пенсия – Мисля, че за да се реши този проблем, трябва да се работи не само в областта на вътрешния пазар, но и в областта на пазара на труда. И, е, ние ще имаме възможност и да допринесем е, към тази тема, когато разглеждаме доклада за социалните иновации, доклад на госпожа Стаймер и е, аспекта Еорес. С това приключваме обсъжданията по тази точка, по, според графикът, вие трябва да подадете изменения по проекто становището до 6 март 12 часа. И ние на 26 и 27 ще ги разгледаме, а на 23 и 24 април ще гласуваме. Комисия ИМКО трябва да се произнесе по доклада на госпожа Бастос на 19 юни. От там преминаваме към гласуването. Точка 9. Докладът на госпожа Моран за проекто директива за здраве и безопасност на работното място, работещи, изложени на рискове, дължащи се на физически фактори, т.е. електромагнитни полета. Става дума за директива която е допълнение на съществуващата. По член 1, изменение 2 е, на госпожа Карима Дали и за е, Елизабет Шодер, той съвпада с изменение 3 от госпожа Рапти. Ще ги гласуваме заедно и ви припомням, че докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Рожути. Je mets donc en voie la Отхвърля се. Изменение едно на докладчикът за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме като цяло проект установището за, против. Кой се въздържа? Приема се проекто становището с един глас против. Сега гласуваме проекто законодателната резолюция за, против, въздържали се. Същото мнозинство. Поздравления за докладчикът. А, извинете, изчакайте. Май твърде бързо сме минали. Както знаете, С съвета ще има преговори, тъй като ние сме с законодатели и като се има предвид, че момента е такъв, че нямаме много време, искаме да постигнем споразумение на първо четене и по член 70 и 21 от нашия регламент трябва да се уверя, първо, че сте съгласни с състава на екипа за преговорите и да ви съобщя графика за преговорите. Според нашата практика, този екип за преговорите ще се състои от докладчика, от докладчиците в сянка. Надявам се, че нямате нищо против. А, мандата за преговорите. Ще го дадем на базата на току-що извършната гласуване. Нямате нищо против. Първият триалог с комисията и съвета е на 5 март в 6 часа, но ще трябва да се потвърди часа. Надявам се, че нямате нищо против с това. Ще ви дам на допълнителни сведения за следващото ни заседание. Точка 10. Докладът на нашият колега. Милан Кабрнох. Изменение на регламента за координация на системите за социална сигурност и на регламент за установяване на процедурата за прилагане на регламент 883. Член 1. Изменение 14 на докладчикът. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Член 1. Точка 1 и член 9. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Е, член 1, точка 2, изменение 16 на докладчикът за, против, въздържали се, приема се. Измене, член 1, точка 4, изменение 2 на докладчикът с устно изменение. Всъщност е, става дума за езикова поправка.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 против, въздържали се, приема се. Изменение 6 на докладчикът за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25 на докладчикът за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 на докладчикът за, против, въздържали се, приема се. Изменение 26 на докладчикът за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 на докладчикът за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 на докладчикът за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31. Също с е, езикова поправка. Нямате нищо против тази поправка. За 31 изменение, против, въздържали се, приема се. 32 на докладчикът за, против, въздържали се, приема се. 33 на докладчикът за, против, въздържали се, приема се. 8 на докладчикът за против въздържали се приема се. 9 на докладчикът за против въздържали се приема се. 34 на Реря Оймен Ройтен за против въздържали се Изменение 34 се отхвърля. Сега изменение 10 на докладчикът за, против. Гласувахте ли? Кой е за? Въздържали се. Приема се. Точка от е, преамбюла 11 е, приема се. 12. Изменение 13 за, против, въздържали се. Приема се. Сега гласуваме за целия проекто доклад с електронно гласуване. Моля, има ли хора, които нямат карта? Моля, гласувайте. Успяхте ли да гласувате всички? Край на гласуването. 42 гласа за, няма против, един въздържал се. Проекто докладът е прият. И стигаме до гласуването на проекто законодателната резолюция. Отново електронно гласуване. Моля, гласувайте. Надявам се, че всички гласуваха. Край на гласуването. 42 за. Няма. Въздържали се един глас против. Поздравления за докладчика. И се синифик qu'on a с това приехме текста и по принцип можем да го приемем и в пленарна зала. Да, заповядайте, давам ви думата. Ако мога само да отбележа, госпожо председател, по време на гласуването ми видях, че в 75% от случаите вие дори не си повдигнахте очите, за да видите кой гласува в каква посока. А, заседанието се провеж... предава по интернет и не е лошо все пак да дадете идея, че има демокрация. Аз очаквах тази реплика от вас, казва председателката. Вашата група непрекъснато коментира в такава посока. наричам ви група, защото има и други хора, които се присъединяват към вас. докато гласувахме, е, знаех, че няма нужда да оглеждам цялата зала, защото е, мнозинството, което го съвсем очевидно, нямаше нужда да оглеждам навсякъде. А вие определено е, при електронното гласуване можете да гласувате по начин, по който желаете, така че не приемам възраженията ви. Стигаме до 11 точка Европейска година на гражданите. Становището на нашата заместна председателка. Член 2, изменение, е, параграф 1, изменение 73 на доклад, докладчиката за. За, против. Нека да проверим. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 18 за, 24 против един въздържал се. 73-то изменение се отхвърля. 74-то изменение господин Бекер за. Против. Въздържали се. Приема се. 75-то на госпожа Ламбер за, против, въздържали се. Приема се. Член 2, алинея 2, втори път параграф, компромисно изменение А. За, против, въздържали се. Приема се. Член 2, е, параграф 2, нов подпараграф 78 е, извинение, Кой е за? Против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Le vote est clos. Край на гласуването. 24 за. 14 против. 3 въздържали се. Очевидно се приема. Член 2, алинея 2, трети път параграф. Компромисно изменение Б от 5 групи. Смятам, че ще бъде прието за, против, въздържали се, приема се член 2, алинея 2, нов параграф, изменение 13 на нашата докладчица за, против, въздържали се, приема се. Член 3, алинея 1, 1а, нов на базата на изменение 82 за, против, въздържали се, приема се. Член 3, параграф 1, Първи под параграф, компромисно изменение С за, против, въздържали се, приема се. Член 3, алинея 1, втори път параграф 86 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 87 на госпожа Гоне за, против, въздържали се, приема се. Член 3, първа линея, 14 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 на госпожа Гънц за, против, въздържали се, приема се. Член 3, първа линея, под подпараграф нов, 89-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 3, параграф 1, пет групи представят компромисно изменение Д, за, против, приема се. Член 3, първи параграф, 92 то изменение, 93-то изменение, извинете, за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим. 93-то изменение. Край на гласуването. 20 за, 20 против. Отхвърля се. Необходимо беше да проверим. 94 за, против въздържали се, приема се. 95 с устно изменение. Нямате нищо против устното изменение, надявам се. За, против, въздържали се, приема се. 96 и от същият автор за, против, въздържали се, приема се. 97 на господин Болан за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, приема се. 99 от същият автор за, против, въздържали се, приема се. 100 на госпожа Сипел за, против, въздържали се, приема се. 101 на господин Бекер за, против, въздържали се, приема се. 102 на госпожа Ламбер за, против, въздържали се, приема се. 103 на госпожа Ламбер за, против, въздържали се, приема се. 104 на господин Бекер за, Нека да проверим 103. Гласувахте ли край на гласуването? 21 за, 21 против. Същото положение. НП са добре представени днес сутринта. Oui, oui, mais да, да, брои ги и тях. 21 за, 21 против. Значи не се приема. Добавяме вашия глас и моят глас, стават равен брой е, гласове и си има едно постоянно правило, че когато са равен брой гласовете не се приема. Il y a, il y a deux socialistes qui sont des mauvais élèves de la carte.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 Значи излиза, че са 23 за и 19 е, против. Като се има предвид масовото присъствие на НП, изменението се приема. Благодаря за бдителността. 104-то изменение господин Бекер за. Против въздържали се приема се. 105 на госпожа Сипал за. Против въздържали се приема се. Изменение към преамбила 16 в две части. Изменение 16. Е, добавят се, т.е. изпускат се думите based on ethnicity. Приема се. Ако е за да останат тези думи, отхвърля се това предложение. Изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 на госпожа Пападополо за против, въздържали се, приема се. Изменение 18 на госпожа Сипел за против, въздържали се, приема се. 19 госпожа Сипел за против, въздържали се, приема се. Точка от правило 3. Компромисно изменение Е. Приема се. Изменение 22. За, против, въздържали се, Приема се. Ново изменение към преамбила, изменение 23 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 24 на господин Бекер за, против, въздържали се. Нека да проверим. 24-то изменение на господин Бекер. Край на гласуването. 28 за, 15 против. Очевидно се приема. 25 за, против, въздържали се. Приема се. 26 на госпожа Регнер за, против, въздържали се. Приема се. 3 на госпожа Цубер за, против, въздържали се. Приема се. 27. Госпожа Пападополо за против, въздържали се, приема се. Точка от прембила 7. S'il n'y a pas d'opposition, je vous propose d'inverser le... А ако нямате нищо против, нека да сменим а, на, реда, по който се гласува в списъка. Надявам се, че нямате нищо против. Гласуваме компромисно изменение F. За. Против. Въздържали се. Приема се. За мен едно изменение не може да бъде гласувано преди е, компромисното изменение, след като има отпадане на текст. Точка от преамбила 7, 28 изменения за, против, приема се. Изменение Точка от пробила 8, също ситуация. Сега гласуваме компромисно изменение Г. За, против, въздържали се, приема се. Точка от прембила 9, компромисно изменение И. За, против, въздържали се, приема се. Euh, c'est pas le même paragraphe. C'est un, un nouveau paragraphe. Ah, bah, donc c'est deux parties du paragraphe. Donc, euh, toujours sur le considérant. Все още сме по точка на правила 9, второ компромисно изменение е хаш, за, против, въздържали се, приема се. Точка от правила 9, изменение 47, за, против, въздържали се, отхвърля се. След това изменение 48 в две части – без думите, които са ви отбелязани, за, против, въздържали се, приема се. Останата част от текста за, против, въздържали се, отхвърля се. 49-то изменение, точка от правила 10 за, против, въздържали се, приема се. 50-то изменение за, против. Нещо не гласувате вече, мисля, че се отхвърля. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка от е, преамбила 11, компромис на йод. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53-то изменение за, против, приема се. 54 отпада и стигаме до изменение 55 на господин Болон за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбил 13 в две части. Компромисно предложение К за, против, въздържали се, приема се. Втората част от точка от пробива 13, компромисно предложение Л за, против, въздържали се, приема се. След това изменение 10 за, против, въздържали се, приема се, 63 за, против, въздържали се, приема се, 64 на господин Болан за, против, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбила 14, изменение 65 за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбила 15, 66 изменение за, против, въздържали се, приема се. 17 точка от преамбила 67 изменение за, против, въздържали се, Приема се точка от правил 18, 68 изменение в две части, без текста, който виждате за, против, въздържали се. Приема се останата част от текста за, против, въздържали се. Отхвърля се. Искате, е, като печелите, веднага искате да има проверка. 69-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 70-то за, против, въздържали се, приема се. 70 и първо изменение, точка от правила 19 за, против, въздържали се, приема се. Точка от правила 22, 72 изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме е, цялото становище с електронно гласуване, моля. Моля, гласувайте. Гласувахте ли край на гласуването? 38 за, двама въздържали се, двама против. Поздравление на докладчика, заместник председател на групата за нейният първ доклад. Господин Ори. Térni a, 28 контра ми косава стунг. Много ви благодаря. Искам... Искам да се спра върху точка 28. Както вече казах, Искам да говоря за точка 28. Az eddigiekben az volt a szokás itt a bizottságban, hogyha egy... Не съм доволен от това как променихме реда преди, когато има изменение, което сериозно променя компромисното предложение, първо гласуваме по компромисното предложение. Като общо правило, ние не гласуваме за изменението преди да се гласува за компромиса. Но, от друга страна, това не е толкова ключово изменение. Но все пак смятам, че секретарята трябва да ни предупреждава предварително за подобни неща. Правилото гласи, че ако компромисът значително се променя чрез изменение, трябва първо да гласуваме за изменението, а после за компромиса, а не обратното. Господин Серкас. Благодаря ви, госпожо председател. Това, което обикновено правим, тази комисия е, както и вие обяснихте, когато има компромисно изменение, което отразява мнението на всички групи или поне на мнозинството, то тогава изменението се гласува след компромиса. И такава е нашата практика от много време. Понякога е много добре да сме консервативни, може би не винаги, но все пак аз мисля, че добрите неща са нещо, което трябва да запазим tout le sens d'un amendement de compromis, euh, c'est de... Целта на компромисите е да обединим максимален брой колеги да гласуват за най-добрия възможен текст. И по традиция първо гласуваме компромисното изменение. вие, господин Ори, повдигате тази, този тема след гласуването. И 70 член, четвърта подточка на правилника, там се казва, че става дума за член, който визира гласуването. Там се казва, че е, председателството може да предлага компромисни изменения и тези компромисни изменения се ползват с правото да бъдат приоритетно гласувани. Това е нашият правилник. Имате думата. Благодаря. Аз не искам да противореча или да успорвам гласуването, просто бих искал да посоча, че е добре да помним, че имаме добре формулирани правила, че имаме традиция и че обикновено ние гласуваме за компромисните предложения, като ги разглеждаме като наш приоритет. Просто ние имахме една традиция преди, че ако едно изменение значително променя компромисното предложение, първо гласуваме за изменението. Bon, écoutez, on va pas prolonger. Вижте, няма да продължаваме с а, тази дискусия на сред гласуването. А ако искате да повдигнем тази тема отново, ще го направим на заседанието на координаторите. И ви подканям да прочетете много внимателно член 70 от правилника на парламента. а, ние като комисия сме длъжни да спазваме този правилник. Не знам по кой член, но ще мога да го намеря. Следващата точка, 12. Признаване на насърчаване на трансграничните доброволчески дейности в Европейския съюз. Проект установище на госпожа Харкин. Параграф 1. Първа точка. Компромисно изменение А. Представено от некоцина автори което означава, че представя няколко групи. Приема се. Изменение 6. Ще гласуваме по-нататък. Компромисно изменение с компромисно изменение Г. Компромисно предложение Б. Нова точка за против въздържали се приема се след първи параграф, компромисно изменение F. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 2, компромисно изменение С. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 2, нов текст, компромисно изменение Д. За, против, въздържали се, приема се. Към втори параграф се добавя нова точка на, измен... на база на изменение 23. Това обаче отпада и гласуваме изменение 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. Трети параграф Изменение за отпадане на текст за, против, въздържали се, отхвърля се. И компромисно изменение е за, против, въздържали се, приема се. Трети параграф, изменение 32 на госпожа Ронцули с устно изменение на предложителя. Нямате ли, имате ли нещо против изменението? Не. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 4, изменение 36, госпожа Ранцули, със същите условия за, против, въздържали се, приема се. Параграф 4, изменение 37, госпожа Ламбер, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 5. Компромисно изменение Г. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 6. Компромисно предложение Хаш за против, въздържали се, приема се. След 6 параграф, изменение 47 на госпожа Ранзули за, против. Кой е за? 47. Против, въздържали се, приема се. След седми параграф, изменение 54 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, приема се. Извинете ме, за седми параграф забравихме да гласуваме компромисно предложение и за, против, въздържали се, приема се. Осми параграф, компромисно положение Йод за, против, въздържали се, приема се. След това изменение 60 на госпожа Пламп за, против, въздържали се, приема се. 71, госпожа Есая за, против. Нека да проверим 61 изменение. Моля, гласувайте. Успяхте ли да гласувате всички? Край на гласуването. 20 за, 22 против. Не се приема. А 18 за, 24 против, значи твърдо не се приема. 62 изменение за, против. Не гласувате. 62 за против, кой се въздържа? Приема се 63, госпожа Харкин за, против, въздържава се, приема се 64 за, против, въздържали се, отхвърля се 65 на господин Хелмер в две части. За първата част, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. След това 10, след 90 и параграф 66 отпада, значи гласуваме целият текст, електронен вод. Да, извинете, господин Камнох. Ние не гласувахме изменение 43. Не гласувахме за изменение 43. Oui, mais parce que nous avons voté le compromis H avant. Защото гласувахме компромис Хаш. Сега гласуваме цялото предложение по електронен път, моля. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter. Le vote... Гласувахте ли? Край на гласуването. 39 за, 1 против 1 въздържал се. Поздравляния за нашата колега докладчик. Nous en avons euh, fini avec... С това приключихме с гласуванията. И сега пристъпваме до обмен на, към точката обмен на мнение за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Докладчик госпожа Харкин. Chers collègues, est-ce que je peux vous proposer de reprendre... Колеги, мога ли да ви продължа да си вземете местата? Защото няма да успеем да си свършим работата на време. 13-та точка е Европейски фонд за приспособяване към глобализацията 2014-2020 година. Ще направим една размяна на мнения и давам веднага думата на нашата докладчица госпожа Харкин. You, Благодаря ви, госпожо председател. Ние имаме нови предложения, свързани с Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Важно е да се каже, че в сегашните условия има един проблем, и това е решението на съвета от края на следващата година да не продължава с изключението свързано с кризата. И имаме становище на економически и социален комитет, с който се изразява смайване от това решение. Разбира се, ние знаем как каква е позицията на парламента и в контекста на това, което обсъждаме днес, мисля се, че под въпрос се поставя самото бъдеще на фонда в светлината на решението на съвета. Ние говорим за междинната оценка на дейността на фонда и имахме изслушване по тази тема. Ще бъде много кратка. Въпросите, свързани с своевременността и Разбира се, не трябва да забравяме задълженията на държавите членки. Те трябва максимално бързо да започнат да прилагат мерките. Също така съфинансирането и съотношението на внесените средства, също така долната граница за броя съкратени работници – е важен проблем. Друг един проблем, който беше поставен, това е приобщаването на социалните партнери, партньори и взаимодействие с други фондове на Европейския съюз. Целта на фонда е да предоставя конкретна еднократна помощ за работници, които са изгубили работата си в различни сектори. И условията за това са преместване на работните места в трети страни, промени в структурата на економиката в резултат от глобализацията и също така масови съкръщения на регионално и национално ниво. Има предложения, които са Например, да бъдат включени работници, които са загубили работните си места поради неочаквана криза. Също така се обсъжда и включването на селскостопанските производители в схемата за финансиране от фонда. Интересно е, че економически и социален комитет се изказа против тази идея, докато комитета на регионите каза, че това е сериозна промяна – и в съответствие с Комитета на регионите трябва да има два отделни фонда за приспособяване към глобализацията за селхостопанските производители и за работниците. Ако става дума за селхостопанските производители, то тогава стои въпроса дали трябва и семействата им да бъдат включени. Тогава е ясно, че условията ще бъдат твърде различни от тези за работниците. Също така предлага се обхвата да включва и управителите на малки и средни предприятия, а не само работници. Бих искала да разбера какво е мнението на колегите. И също така искам да изслушам нашите експерти и бих искала също така да мога да отговоря в края на изслушването. Прекрасният брукселски трафик ни е, принуждава да сменим малко реда на презентациите на нашите експерти. И ви предлагам сега да започнем с нашия втори оратор, господин Карлос Тортуеро Мартин от Министерството на труда и емиграцията в Испания. Заповядайте, имате думата. Около десетина минути имате. Благодаря ви, госпожо председател. Почитаеми депутати, дами и господа, първо бих искал от сърце да ви благодаря за поканата, отправена към нас, да ви разкажем за нашия опит в Испания при изпълнението на програмите по фонда. През последните няколко години, след 2008 година, след като фонда започна да работи. Ние наистина получихме голяма полза от неговото функциониране и използваме фонда, за да финансираме 18 проекта. Това означава повече от 10 000 работници, които имаха възможност да получат допълнително обучение, преквалификация, да имат нови работни места, да бъдат назначени отново на работа на фона на сериозната криза, економическа и що се отнася до заедостта, това е много важно. Типа проекти са средните. Пет са в, рамките на подпомагане в резултат от промени, произличат от глобализацията и 13 проекта са свързани с последици от економическите кризи. Що се отнася до критериите за предоставяне на средствата от фонда и имаше един проект, който подпомогна едно предприятие с над 1000 работника. Някои проекти влизаха в категорията 2,5, секторна криза и само един проект се отнасяше към част С и това са необлагодетелствани райони. там където регионалната безработица е на 10%. Нека да разгледаме тези проекти по сектори. Четири се отнасяха към автомобилната промишленост, три в текстилната промишленост, три в строителство, извинете, два в строителството, два при производството на врати от дървесина, един в областта на керамичните изделия, един в областта на обработка и допис на камъни и мрамора, едно търговията на древно и имаше също един проект, който беше свързан с обувната промишленост. Така че почти 10 000 души получиха пряка помощ от фонда. И ако разгледаме съотношението между половете, ще видим, че 68% бяха мъже и 32% бяха жени. 31 милиона евро беше общия бюджет. И почти 5000 евро беше средната сума на човек. Така че тази стойност е под средното за Европейския съюз. Но не е значителна разликата. Que tenemos en este, en este periodo la importancia de este fondo. Este fondo está въз основа на наш опит можем да кажем, че този фонд има огромно значение. Всички заинтересовани страни работят заедно, както на национално ниво, така и на регионално и общинско ниво. Разбира се, това включва и представителите на работниците, и представителите на работодателите. Този опит показва, че всеки трябва да участва, за да може да се решат проблемите, които довеждат до масови съкръщения. Особено в сектори, които за Испания са много важни от гледна точка на това, че те допринасят значително за економическата дейност. Нека да видим кои са предимствата които предоставя този фонд. Първото предимство е, че има конкретни мерки, които отговарят на конкретните потребности на лицата. Другото предимство е адаптивността и гъвкавостта при прилагането на тези мерки. Това увеличава пригодността за заето, защото подпомаганите лица подобряват своята квалификация. 32% от хората успяха да намерят нова работа, от хората, които са били обхванати от програмите от фонда. И наистина пригодността за заетост нараства значително, което позволява на хората да намерят работа и в други сектори, благодарение на тези индивидуализирани мерки, предоставени от програми по фонда. Така че има също така много сериозно взаимодействие между различните действащи лица, различните участващи страни. И наистина ние смятаме, че бенефициентите активно участват в тези програми, включително и на общинско ниво, дори най-вече на общинско ниво. Затова задължително трябва да продължим с регионалното реализиране на програмите от фонда. Това е нашата препоръка за бъдеще. И също така искаме да продължи действието на раздела криза. Изключително е, е важно това, тази част криза, подпомагане в резултат от криза, да продължи да действа. Вие знаете, че в момента се урязват бюджетните средства по различни програми, затруднено е получаването на кредити. Затова за финансирането за 2009-2011 беше приблизително 65% като дел на съфинансиране от държавите членки. В Испания регионите се сблъскват с големи затруднения да осигурят това ниво от 65% на собствено финансиране. Затова е много важно да бъдат предоставени средства от Европейския съюз при изпълнение на програмите по фонда. Също така ние смятаме, че би било изключително добре да се увеличи броя на работниците, обхванати от програмите и проектите по фонда. Много ви благодаря за вниманието и разбира с удоволствие ще отговаря на всички въпроси, които може да имате към мен. Благодаря. Добре дошла на нашия трети експерт. Така, ще можем да продължим. Госпожа Нижоле Макевиничене. Госпожа Блинкевичуте, само вие разбирате, че не съм го произнесла както трябва, но нашата гостенка е от Министерството на социалните осигуровки и труда в Литва. Заповядайте за 10 минути. пане парламенто Добро утро, госпожо председател, уважаеми депутати, дами и господа. Първо, искам да кажа, че името ми беше произнесено правилно. Е, честно казано, доста често хората не произнасят правилно моето име. Аз съм тук вече за втори път и бих искал отново да представя нашия опит при прилагането на програмите от фонда в Литва. Натрупахме значителен опит, тъй като започнахме да работим от самото начало на функционирането на фонда. За да спестя от вашето време, бих искала да разкажа за опита на Литва от гледна точка на най-съществените аспекти и да формулирам нашите предложения за периода 2014-2020 година. В Литва основните институции, които работят по Европейския фонд за приспособяване на глобализацията, това е Министерството на социалното осигуряване и труда, това е управляващия орган, също така участва и Министерството на економиката. То се занимава с въпроси, отнасящи се до решения за това дали дадено предприятие или сектор са претърпели неблагоприятни промени в резултат от глобализация. Така че решения се взимат не само от Министерството, което представлявам, но също така ние взимаме решения съвместно с Министерството на економиката. Разбира се, нашите решения участва и Тристранния съвет, т.е. социалните партньори. Те много активно участват в нашите обсъждания, особено когато използвам възможността за използване на средства от фонда. Бих искала да подчертая, че социалните партньори имат съвещателен глас. Įgyvendino penkis проектus. В Литва са били реализирани пет проекта. Важно е да се посочи, че изпълнихме един проект, който беше сред първите проекти за финансиране от фонда – Ставаше дума за едно текстилно предприятие, в което се извършваха масови съкръщения и тогава помолихме за помощ от фонда. Също така имахме друг проект, свързан с масови съкръщения от друго предприятие. И тогава вече работихме в контекста на преразгледания регламент. Също така имахме три заявки от конкретни сектори. И искам да кажа, че всичките пет проекта бяха реализирани успешно и постигнахме забележителни резултати. Въпреки, че не може да се каже, че резултатите са еднакво добри за всички проекти. По последните три проекта ни беше по-лесно да работим благодарение на това, че според НУЦ-2 Литва е един единен регион и затова беше по-лесно да представим тези проекти. Най-добрите резултати бяха постигнати при изпълнение на проекта, свързан с подпомагане на хора съкратени от отделни предприятия. Обаче като цяло ние успяхме да обхванем 90% от засегнатите от съкрещения работници и използвахме около 70% от средствата, които бяха предоставени. Най-добрият резултат беше постигнат при изпълнение на първия проект, който се отнасяше до текстилната фабрика – 99%. се 69%. Е Що се отнася до секторните проекти, то там процентът беше 69. ви и дарбинимо резултата? При реализирането постигнахме 63% заетост на лица обхванати от проекта. Те бяха назначени или на постоянни, или на времени работни места. В съответствие с регламента, ние използвахме активни мерки, които са предвидени в нашето законодателство, националното законодателство. Правителството също така подготви допълнителни законодателни актове за подпомагане на съкратени лица и някои мерки бяха особено успешни. И след това те бяха включени и в законодателството, в закона за подпомагане на заетостта. Разбира се, има някои много добри примери и някои от тях са представени в една публикация, издадена от Европейската комисия. Това е една публикация, посветена на положителните примери, на добрата практика. Проведохме също така семинари, на която поканихме представители на частния сектор и на хора, които са получили подпомагане. Трябва да кажем, че разбира се, нашият опит не е еднозначен. Разбира се, ние осъзнаваме, че Европейския фонд за, подпом... за приспособяване извинете, към глобализацията е един фонд, който се използва много целево. Той е насочен към отделни лица, към отделни предприятия и целта е хората да бъдат подготвени към това да могат да бъдат назначени на нови работни места, да могат да бъдат пренасочени към други сектори. Процесът за планиране и подготвяне на заявките беше свързан с увеличаване на нивото на съфинансиране до 65% и прагът на лицата, които имат право на подпомагане, беше намален до 500 души. Пропуснах да спомена това, че само един проект се отнасяше до глобализацията, а другите проекти се отнасяха до економическата криза, благодарение на което също така можехме да получим подпомагане от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. И много от предимствата на фонда е това, че се осигурява по-голяма гъвкавост при прехвърлянето на средства от едно бюджетно перо към друго, в случай, че условията се променят. Например, когато съкратените лица, да речем, вместо да бъдат найти на друга работа, решат да открият собствени фирми тази възможност за гъвкавост ни беше много полезна. Някои от проблемите, с които се сблъскахме, бяха свързани, например, с твърде продължителните процедури за одобряване на заявките. Този процес отнемаше много време. Нямаме някакви рецепти за това как да се преодолее това pradėti projektą įgyvendinti, tai geriau jau ir nesikreipti. Но ако дадена държава членка няма собствени средства да започне определен проект, то тя тогава трябва да подаде заявка и да чака тази заявка да бъде одобрена, обаче става дума за реални хора, които не могат да чакат безкрайно да получат подпомагане. За това, може би, е възможно да се използват по-добре средствата от фонда, а, от друг фонд, например от Европейския социален фонд, докато бъдат предоставени средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. В крайна сметка няма принципна разлика в процедурите за предоставяне на средства и подаване на заявки преди това, що се отнася до двата фонда. Европейския социален фонд и фонда за приспособяване към глобализацията. Разбира се, когато става дума за национално финансиране, важно е държавата членка да осигури колкото се може повече средства от собствени средства, но така или иначе Европейския фонд за приспособяване на... към глобализацията е важно средство за допълване на тези национални средства. И сега, за да обобщя, бих искала да привлека вниманието ви към факта е, че в момента Литва е заявила проучвателна резерва спрямо проекто регламента поради включването на нови групи хора. Това е въпрос, който те първа трябва да се обсъди. Някои твърдят, че е добре да бъдат включени селскостопанските производители като целева група, но ако разгледаме нещата в по-широк контекст, ние можем да си зададем въпроса дали наистина това е полезно. По какъв начин селскостопанските производители могат да бъдат разграничени от други работници? Дали това няма да доведе до дискриминация, ако започнем да обособяваме различни групи? И не бих искала, разбира се, да говоря прекалено много за подробностите на нашето предложение, но аз смятам, че 50% като показател за нивото на пригодност на заетост не е много добро предложение – и 65% от собственото финансиране също така не е много сполучлива идея. Защото комисията тогава ще трябва да решава дали ще бъде този показател 65% или по-малко. Така че не можем да кажем категорично, че ние сме за предлаганите промени в регламента. Mūsų nuostata ir, ir tokia mano patirtis, atsiprašau, ir, ir už laiką ir labai dėkoju uždėmesi. Pasiruošus atsakyti klausimus. Благодаря за вниманието и с удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря. Сега ще дадем думата на последния ни гост, господин Волган Хусман, директор на групата Европейски фондове за заетост в Федералното министерство на труда и социалното дело в Германия. Заповядайте. Първо, благодаря ви за поканата. Обръщам се днес към вас в новата си функция. В продължение на 15 години бях координатор между Министерството на труда на Германия и вашата комисия по заетост. Радвам се, че ми отделяте 10 минути от времето си за изказване, тъй като обичайно парламентаристите получават не повече от 2-3 минути. Ще изложа опита на Германия с фонда за приспособяване за глобализация. Ще се спра и върху процента на трудова заетост, постигнат благодарение на проектите в рамките на този фонд. Тук виждате изложени проектите, които сме стартирали в рамките на фонда, като например проекти с BenQ, Nokia, Carman и други. Поставени са, внесени са 5 заявления, засегнати са 6700 работници. 3900 от тях отново намериха работно място. Това съответства на 85% интегриране в пазара на труда. Процента на интегриране на пазара на труда е различен в зависимост от това как се развива економиката в съответния момент не всяко повишаване на квалификацията води до автоматично намиране на работно място, ако развитието на економиката в момента е слабо. Реинтегрирането на пазара на труда зависи и от нивото на образование. Според нашия опит, по-квалифицираните работници проявяват и по-голяма готовност да се преквалифицират или да повишават квалификацията си. В рамките на фонда има различни инструменти, които са пригодени към съответните целеви групи. Като цяло може да се каже, че фондът постигна не лоши резултати в Германия. Как го прилагаме конкретно в рамките на мерките, които изпълняваме? Най-общо мога да кажа, че в рамките на мерките по отношение на пазара на труда, които в Германия са от много широк набор, Фондът за приспособяване към глобализацията е един много добър инструмент. Защо? Ще ви опомена само две мерки, участието на работническите съвети в хода на съкръщенията, така че да се постигне социална справедливост. Едва след това може да влезе в сила фонда за глобализацията. Има и редица инструменти за осъществяване на трансфер, като например плана за трансфер на средства в социалната сфера – по отношение на фонда за нас е много важно обвързването на различни мерки за подпомагане. Защо казвам, че фонда за приспособяване към глобализацията е сред най-добрите инструменти по отношение на пазара на труда? Защото той ни дава възможност да повишим размера на средствата по някои трансфери, можем да удължим сроковете за тях, можем също така да доразвием вече доказали се инструменти, както и да изработим нови инструменти за нови целеви групи. С други думи, фонда ни дава възможност да дадем възможност за различни видове квалификации. В някои случаи засегнатите лица се преквалифицират изцяло и си намират напълно ново различно работно място, други продължават работа в същата сфера, трети започват да следват. Тоест има много големи разлики между отделните а, индивидуални ситуации. Фондът за приспособяване към глобализацията подкрепя съществуващите индивидуализирани мерки и допринася за по-нататъчната квалификация на работниците. И да обобщим, фондът може да е от полза, най-вече по отношение на по-възрастните работници и на по-низко квалифицираните работници. Прилагането на проекти по фонда в държавите членки, този процес е различен за различните държави членки. В Европа общият процент на лицата намерили ново работно място с помощта на фонда е едва 11%. Трябва да обмислим как да се повиши този процент, който е разочароващ. Но от решаващо значение е политиката на държавите членки по отношение на пазара на труда, а тя е много различна в различните държави. Има разлики във връзка с активните мерки, които предприемат държавите на пазара на труда различна, в различна степен, извинете, участват и социалните партньори. В Германия за тях е осигурено много широко участие в рамките на проекти по фонда. С други думи, ако държавите членки искат да доразвият фонда като инструмент, те трябва да обмислят как да доразвият политиките си на пазара на труда, така че те да могат да бъдат обвързани с мерките по фонда. Друг повод за критика е следното. Фондът е замислен като набор от инструменти за намеса в случай на криза. Ето защо според нас срокът за одобряване на заявленията е прекалено дълъг, като се има предвид, че по време на криза трябва да се действа бързо. Ако Германия не бе осигурила участие на работническите съвети, например, то нямаше да има възможност да се подадат някои заявления и да бъдат одобрени. Защо? Защото срокът за одобряване е прекалено дълъг. Трябва да се обмисли как той може да се съкрати. Що се отнася до Германия, както казах, фондът е сред най-добрите инструменти. Сега ще се спра накратко върху предложенията на комисията. Според мен те съдържат грешка от логическа гледна точка. Каква е грешката в логиката? В предложението на комисията се казва, че средствата по фонда се освояват само в размер от 10 до 15%. Това трябва да ни наведе на някои мисли във връзка с структурата на инструмента. Защо не се освояват напълно средствата? Според мен комисията тръгва в грешната посока, от което могат да проистекат тежки последици, а именно опитва се да разшири кръга от лица, които могат да получат подпомагане по фонда. Например, визира се и включването на селските стопани. Известен процент от фонда ще се инвестира в областта на селското стопанство. Ако се тръгне по този път, то мисля, че един добър инструмент като фонда ще доведе до създаването на една абсурдна ситуация и ще се обесмисли Ако една шеста от средствата по фонда се заделят за селското стопанство, то той вече не би могъл да бъде идентифициран като инструмент за намеса по време на криза. Разбира се, може да се каже, че селското стопанство е обект на допълнителен товар поради споразуменията за свободна търговия но не мисля, че по фонда за глобализацията може да се заделят средства за селското стопанство, тъй като той визира единствено пазара на труда. За селското стопанство трябва да се визират други инструменти. Трето, според нас няма ясно определение на понятието криза. Определението на понятие криза, с което се работи в момента, е много неясно. С това е и прекалено широк обхвата на приложение на фонда. Ето защо Германия смята, че не би искала да се възползва от фонда в настоящата му форма. Благодаря. Един момент не коментирахте, а може би има смисъл да чуем вашият отговор. Това е въпроса за удължаването, непосредственото удължаване на механизма за реакция при кризата. Нашият докладчик е, повдигна тази тема. Ние се изказахме много е, в е, полза на това удължаване. Сигурно ще се върнем отново на този въпрос и когато ви дам думата да отговорите по принцип на въпроса. Кой иска да се изкаже сега? Госпожа Бауер, госпожа Блинкевичуте, господин Дарден, господин Сиркас, госпожа Берез и докладчиката. Започваме с госпожа Бауер. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rendkívül érdekesek voltak a, a... Благодаря, госпожо председател. Изложенията бяха много интересни. Благодаря на нашите гости. Ще отправя три кратки въпроса към тях. Въпроси свързани с финансирането. Какъв е вашият опит с финансирането? какви източници, какви инструменти за съфинансиране сте използвали в миналото? Вторият ми въпрос е свързан с селското стопанство. Мисля, че трябва да вземем предвид размера на средствата, които се инвестират за областта на селското стопанство. Като се има предвид високият размер на тези средства, не мисля, че селските стопани следва да получават финансиране по фонда. Трето, Последният оратор каза, че трябва да се постигне хармонизация между социалния фонд и фонда за приспособяване към глобализацията. Какви са според оратора възможностите за това? Благодаря, госпожо председател. Mums labai naudinga изгирсте та патрити. За нас беше много полезно да изслушаме нашите оратори, които разказваха за опита на своите държави. Много са полезни и техните предложения, отнасящи се за бъдещето функциониране на фонда. Първо искам да подчертая, че фонда за приспособяване към глобализацията успя да използва 15% едва от общо предоставените на фонда средства и това е много тревожен сигнал. Тоест, очевидно е, че трябва да се променят правилата. Ясно е, че държавите членки много успешно са използвали тези средства. Но все пак, ако решим, че този фонд е необходим, дали не смятате, че този прак от 500 работници е един не твърде сполучлив показател, особено предвид това, че в по-големите държави членки трябва да потърсим начини да подпомогнем съкратените работници. Второ, че ние трябва да гарантираме това, че фондът има достатъчни средства и ако се включи сърското стопанство, то определено ще изисква голяма част от тези средства. Затова, може би, трябва да обмислим и този въпрос. И третия въпрос. Ако има изискване за минимум 50% хора, които са назначени отново на работа в рамките на 12 месеца. Обаче ние трябва да знаем дали тези работни места са постоянни или са временни. Освен това, както каза експерт от Германия, той каза, че може да има различни възможности за заетост. За това, може би е добре да се включи един период за преквалификация или повишаване на квалификацията в този период от 12 месеца. И още един въпрос, отново свързан с селското стопанство. Има доста въпроси. Защо да включваме селското стопанство? Но ако включим селското стопанство, тогава трябва същите правила да се прилагат. Ако в определен сектор се съкъщават много работници, те трябва да имат право да използват средствата по фонда. Но това не влиза в правомощието на нашата комисия. Господин Дърден, благодаря. Благодаря на експертите за техните изказвания. Като цяло аз се присъединявам към техните мнения, които поддържат и нашата позиция и нашите становища за фонда. А именно, че има нужда от него и той има своите приложения. Макар, че не всички успяват да намерят работа Независимо от това, е, проектите имат своите достоинства. Също така ми се струва, че е ясно, че е добре да запазим критериите, свързани с кризата, защото голяма част от проектите се развиват именно в такъв контекст. Много е важен ангажимента на социалните партньори смятам, че в новия регламент трябва да се сложи много ясен акцент върху това. Също е много важен въпрос за съфинансирането. Аз лично също не смятам, че има смисъл да се включва и селското стопанство. А също така смятам, че трябва да се изяснят, е, това е малко странична тема, но да се изяснят правомощията на различните комисии, които ще се произнасят по този въпрос. И още нещо. Трябва да се намали срока, в който се обработват кандидатурите. включително и срокът, който минава, до когато човек бива уволнен и стигна до момента да постигне пом- получи помощ от Европа. Въпросът ми е по какъв начин смятате, че може да се съкрати именно този срок за намеса? И още един малък въпрос. Към нашият германски експерт – много се заинтересувах и съм много съгласен с неговите изказвания. В каква форма си представяте вие, твърдите, че не е перфектна, но все пак по какъв начин смятате, че могат да се преодолеят грешките? Господин Серкас. Благодаря, госпожо председател. И аз на свой ред бих искал да благодаря на тримата експерти за техните изложения, които ще ни помогнат да продължим работата ни през следващите седмици. Има въпрос към испански и немски експерти. Може би, възоснова на тези въпроси, те ще могат да ни дадат повече подробна информация по важни за нас въпроси. В Германия разбрахме, че фондът е много полезен и той се съчетава с други национални политики, насочени към преструктурирането, проистичащо от кризата. Дори немският експерт каза, че точно за това фондът е бил толкова ефективен до сега. Бих искал да попитам, какви са условията и как точно се извършва това съчетаване с националните политики. Към испанския експерт първо искам да ви благодаря за поканата да посетим Барселона. Беше много полезно за нас да посетим Барселона и да видим колко Испания е ангажирана с подпомагането на работниците в условията на криза. Имам повече въпроси, свързани с подробности за селското стопанство. Комисията казва, 5 шести от средствата трябва да бъдат насочени към селскостопански производители. Испания е втория по големина бенефициент на средствата от фонда и Испания е много сериозно засегната от кризата. И това е така, защото са отменени митата за селскостопански продукти, а Испания – разчита много на износа на селкостопанска продукция и на селкостопанската продукция като цяло. Бих искала да ви попитам какво смята да направи Министерството. Въпроса за продължението на механизма за криза повдига и други въпроси. Господин Хаусман ни казва, е, три месеца са твърде дълъг срок как си представяте какъв ще е удачният е, срок? А, също така да попитам и останалите експерти, съгласни ли сте, че трябва да се намали този срок? А, разбира се, в е, това, в този срок се е, включва и един елемент на наблюдение на това какво се е случило. Госпожа Макевичине, ни каза, че е, социалният фонд работи по-удачно. Защо? Защо смятате, че е така, поне по отношение на сроковете? И още един въпрос и за тримата експерти, по-скоро не въпроси, а наблюдения. Не считате ли, че трябва да се дефинира бенефициентите на фонда фонда има за цел да мобилизира съкратените работници, за да могат да преминат през прехода на търсене на нова работа. Много често става дума за хора, които са на възраст и нямат големи възможности да бъдат възстановени на е, трудовия пазар. Не смятате ли, че трябва да се формулират някакви прагове за възрастта? После, е, по отношение на критериите, се формулират критерии за предприятия, за региони. Е, в Германия оставаме с впечатлението, че когато се използват а, средства за едно конкретно предприятие, а, всъщност а, става дума за едно из, изкуствено подкрепяне на практиката на предприятието да се изнася от съответната държава. Аз лично Смятам, че когато става дума за много национални компании, фондът може да се прилага, но Европейската комисия трябва да иска и от е, съответната компания да заплаща мерките за обгрижване на работниците при съответните смени на политиките им. Третия въпрос. Какви са полуките от е, действието на фонда до този момент и сравнението му с е, социалния фонд? Защото ни се струва, че фонда за приспособяване към глобализацията като че ли а, предлага мерки, които са по-индивидуализирани, по-конкретно формулирани. Не смятате ли, че не трябва да се извадят полуки в този смисъл и за функционирането на Европейския социален фонд? И накрая, не може ли да се изработи някакъв механизъм или да се предвиди в законодателството за по-добро формулиране на възможностите и мерките, които се предлагат на съкратените работници, включително микрофинансиране, за всички мерки предвидени в европейските програми, така че да могат работниците да се възползват от тези възможности. Давам думата сега на госпожа докладчиката. You, madam, благодаря ви, госпожо председател, и много благодаря на тримата експерти. Вашите изложения бяха много интересни и имам още въпроси. Първо към колегата от Испания. Беше интересно да научим, че в Испания са били пет програми свърни глобализацията, но имаше също така имаше свързани програми, свързани с, с секторите. А при Литва, като че ли ситуацията беше по-различна и ми е интересно да знам какво смятате за от предлаганата отмяна на дерогация, свързана с кризата. Също така, вие казахте за 65% необходимо с финансиране, но дали това ще бъде възможно, ако държавите членки имат региони, които са допустими в рамките на програмата за сближаване на териториите. Също така ви казахте, че фондът не е достатъчно гъвкъв и ви говорихте за изключителни условия, когато може да се направи изключение от правилото за 500-те работници, ако за местната економика съкръщенията са прекалено драстични. Тоест, дали смятате, че наистина е необходимо повече гъвкавост да се осигури? И също така искам да попитам дали вие чакате да дойдат средствата от фонда преди да започнете съответните мерки? Към колегата от Литва. Вие казахте, че резултатите бяха различни в различните условия и обстоятелства. Част от проблема е какво точно повлия на тези различия в резултатите. И дали започнахте с вашите инициативи незабавно, защото вие казахте, че средствата от фонда могат да се използват по-добре. Тоест, дали сте използвали различни източници на средства, за да подпомагате на уволнените работници? И що се отнася до дела за финансиране, предполагам, че добре съм ви разбрала, че наистина по-благоприятно е положението с Европейския социален фонд в това отношение. Вие също така казахте, че за вас е съмнителна идеята за обособяването на селскостопанските производители. Вие смятате, че това може да се разглежда като дискриминация. Много се радвам, че в Германия има толкова добри резултати. И вие също говорихте за своевременното предоставяне на средства. Това наистина е важно и ние ще направим всичко възможно да се осигури по-бързото предоставяне на средства. Така че искам да знам следните въпроси към всички вас. Дали селскостопанските производители трябва да бъдат включени? Втори въпрос. Ако те са включени, дали трябва да подлежат на същите условия, както всички останали работници? И ако условията са различни, дали Европейската комисия трябва да реши за критериите и да използва делегирани актове? И накрая, вие вече говорихте за сумите, но все пак последно. Нашият колега говореше за кризата и каза, че според новия регламент формулировките за това са твърде общи. Дали ще бъде по-полезно да бъдат по-ясни конкретни формулировките. Аз мога да срещна с Европейската комисия и да обсъдя въпроса за условия за подпомагане в условия на неочаквана криза. Това, например, може да бъде голямо наводнение в този район, в резултат от което, например, е разрушено дадено предприятие. Тоест, как да дефинираме кризата, така че формулировката е достатъчно ясна и конкретна, за да може да се извлекат ползи от фонда. Обедена съм, че за 5 минути нашите оратори ще успеят да отговорят на всички въпроси, които им зададохте. И сега ще им давам думата по същият ред, по който се изказаха. Започваме с госпожа Макевичиене. Ačiū labai. Ačiū labai už. Благодаря ви за всички тези въпроси. Ще се постарая да се съсредоточа върху основните въпроси. Може би няма да успея да отговоря на абсолютно всички зададени въпроси. Шестдесет 50% за Литва е много по-добър дял на съфинансирането, отколкото 50%. И Европейски социален фонд предлага по-добри условия за държавите членки. Тук беше посочено, че Литва получава финансиране от Европейския социален фонд и дела на съфинансиране 85%. Това е нещо много положително. Литва започва мерките по подпомагане веднага, още докато се разглежда заявката. За целта използваме средства от националния бюджет и по-точно от фонда за подпомагане на заедостта. Без тези средства просто не бихме могли да започнем с проектите. Ние се стремим да използваме различни средства от различни източници. Както вече споменах, един от тези източници е фонда за подпомагане на заетостта. Що се отнася до съкръщаването на срокове, аз разбирам, че наистина е необходимо време, дори ние в Литва Разбира се, имаме нужда от време, за да разгледаме заявките за проекти, но три месеца наистина би било един оптимален срок. Разбирам, че е трудно да се постигне този срок, но ако нещата зависиха от мене, аз бих оценила последния начин проблемите. Например, когато работим по секторно, ние не можем да включим предприятия, които се отнасят към друг сектор. Но ако видим, че можем да спестим средства и можем да намерим допълнителни средства, аз мисля, че можем да включим други предприятия, работещи в същия сектор и това ще гарантира по-голяма гъвкавост. Немският ми колега много правилно каза, че ние не се се съсредоточаваме достатъчно върху това как да решим проблемите и не сме достатъчно конкретни. И сега за глава 4 за праг от 500 работници. Сегашния регламент и предлагания регламент предвиждат възможност да се подаде заявка за по-нисък брой работници. Но когато говорим за съкрещения, 500 за Литва, както е посочено в регламента, означава, че ние трябва да се придържаме към този показател 500, а за Литва това е огромно число хора, защото малко над 1% от нашите предприятия наемат 500 и повече работници. Така че за нас този проблем е много сериозен. Сега за селското стопанство. Едва ли ще кажа нещо ново. И вече говорих моето изложение по този въпрос. Защо селскостопанските производители губят своята работа? Криза, неочаквана криза или други причини? Те винаги могат да се регистрират като безработни и те ще бъдат разглеждани като безработни. Те ще получават помощи е, по безработица, социални помощи и те ще ползват всички социални придобивки, предвидени от закона. Така че в Литва не е реалистично да се предвижда отделна категория, каквато би била селстопански производители, изгубили своята работа. Надявам се, че съм отговорила на вашите въпроси. Ако нещо съм пропуснала, моля, подсетете ме. Благодаря ви. Благодаря, господин Карлос Тортуеро Мартин сега. Sí, muchas gracias. Eh, voy a intentar también contestar al mayor número ще се опитам да отговоря на повечето от въпросите, макар че те бяха съвсем немалко. Първо. Въпроса с финансирането. В Испания източниците за финансиране минават през автономната система за финансиране на отделните регионални власти и се сключват споразумения с а, органа, който управлява европейските средства. И съответните власти, които отговарят за политиката за заетост в, на местно ниво а понякога и с тези, които отговарят за економическата политика. Тоест, става дума за регионално финансиране. Това са средства, които не идват от държавния бюджет. По отношение на по-общите въпроси, които бяха повдигнати тук. как се съчетават Европейския социален фонд и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията? Те безспорно се допълват. Социалният фонд работи по структурните политики и има отношение към практически всички в Европейския съюз, които имат желание да подобрят своята квалификация и своето положение като има разработени стратегии на европейско и национално ниво в много годишната финансова рамка. Освен това, целите се променят, когато определена цел бива постигната, се формулира друга. Докато фонда за приспособяване към глобализацията е съвсем различен. Той е за действия непосредствени, е, краткосрочни, с цел да се преодолеят сериозни проблеми възникнали в конкретен момент, когато, да речем, голям брой работници губят а, своята работа. В такъв смисъл, двата фонда си имат своя конкретна област на действие, но се допълват. По опита на Испания, Що се отнася до помощта от Фонда за глобализация, срокът, в който тази помощ идва, е прекалено дълъг. Периодът, който минава между кандидатстването и одобряването, всички дискусии между различните нива на властите, означава, че Програмите губят непосредственото си, непосредствения си ефект, което всъщност е целта на фонда. За това в някои случаи регионалните правителства започват да разработват изпреварващи програми или се възползват от социалния фонд защото поне в Испания всеки е, регион има своята оперативна програма и може да се възползва от тези средства. Е, и те могат да използват, разбира се, и бюджета на е, местните власти. А фонд, когато дойдат парите от фонда за глобализация, те се добавят към съществуващите проекти. Но ако не дойде това финансиране, тези конкретни целенасочени проекти, които се ползват от различни средства, ако не дойде съответната помощ, това ще възпрепятства извършването на проекта. Що се отнася до нивото на съфинансиране? Според нас в момента е, наложеното ограничение, което ни връща на ниво на съфинансиране на 50%, е нещо, с което не можем да се справим. Ние не бихме могли да се съгласим с това, защото това е стъпка назад и няма никакъв смисъл да се прави. Особено като се има предвид, че във фонда все още има средства, а ние се намираме в много остра финансова и економическа криза. Така че финансиране от 65%, тук се спомнаха и цифри 75 и 80%, в е, настоящите условия всяко е, завишаване на финансиране от страна на европейски средства ще даде по-добри резултати. За броя на работниците 500, ние бихме казали 300. В Испания економиката разчита на много, много малки предприятия. И те са действително изключително много на брой. Разбира се, ако има работници, които са загубили своето работно място и те са многобройни, може да се търси фонда за приспособяване към глобализацията. Аз искам да благодаря на европейския депутат от Испания е, за много любезните му думи по време на визитата на Европейския парламент в Испания. И искам да коментирам малко въпроса с е, селското стопанство. Не разбираме защо селското стопанство трябва да бъде включено в фонда за приспособяване към глобализацията. Според нас не му е мястото там – Политиката за селското стопанство си има своите средства и финансиране, има своята традиция и култура, конкретни задачи и цели. Затова не разбирам защо толкова съществен дял от фонда за приспособяване към глобализация трябва да бъде отделен за селското стопанство. От наша гледна точка това изкривява самите цели на фонда. Да се отпускат средства в тази про посока, ако трябва, по-добре да се създаде един специален фонд за, селските, за селското стопанство. Защото в противен случай просто ще се отнемат средства, които могат да се използват за другите отрасли. Ние не сме за това да се включва селско стопанство. Председателката, извинете, е, не искам да ви присъс... прекъсвам, но е, трябва да дам думата и на последния експерт. Затова, ако обичате да приключите. Е, фонда за глобализация е изключително важен. Той може да помага на хората, които са изгубили работата си при масови съкръщения. Той трябва да остане такъв какъвто е и трябва да се даде възможност да се подобри управлението и ефективността му възможно най-голяма степен. Също така трябва да има и по-голям ангажимент от страна на социалните партньори и на местните участници в програмите. Естествено и трябва да имаме подкрепата на институциите. Господин Хусаман, сега моля. Ще бъда бърз. Определянето на прак за възрастта мисля, че като се има пред, предвид настоящите демографски промени в Европа, това предложение не е осъществимо. Мисля, че трябва да се даде възможност и на онези работници, които са пред пенсиониране, да се възползват от фонда. По въпроса за сроковете, сроковете за подаване и одобряване на заявления, според нас 6 месеца би бил един реалистичен срок. По отношение на изместването на производства, госпожа Берес упомена примера с Nokia. В Германия първо социалните партньори на ниво предприятие се споразумяват за броя на преразпределените работни места или броя работни места, които следва да се съкратят. Едва след това се мобилизират средства по фонда за приспособяване към глобализацията. С други думи, не се свързваме директно с предприятията, а заявяваме следното. Добре, вие сте в положение на криза, но първо трябва да се споразумеете с социалните си партньори. Едва след това ще видим какви компенсации можем да ви предложим по фонда за глобализацията и в рамките на мерките за пазара на труда. Сключено е административно споразумение за административните мерки по фонда с Федералното бюро по труда. След като е постигнато споразумение с социалните партньори, Федералното бюро по труда включва в процеса съответните субекти за извършване на трансферите. Предприятията се обръщат към нас на ранен етап, за да установят какви средства са на разположение по фонда, как могат да се използват. Но именно това искаме да предотвратим, тъй като тогава има опасност предприятията да се обръщат към нас, да установят какви средства можем да мобилизираме и съответно да уволнят много повече хора, отколкото е необходимо. по отношение на обвързването на фонда за глобализацията и социалния фонд трябва да се прецизира, да се концентрира използването на инструментите. За тази цел трябва да се запитаме каква е допълнителната полза от тях. Само така можем да си поставим конкретни цели и да постигнем успех. С други думи, по отношение на фонда за глобализация и новия регламент, Германия изисква да се запази ориентирането към пазара на труда. Не бива да се разводняват формулировките не бива инструментите да са с прекалено широк обхват. По отношение на фонда за глобализацията се опитваме да направим точно обратното, да увеличим целенасочения характер на инструментите, да ги концентрираме върху точно определени области. Ähm, die Frage Verfahren habe ich geschildert. Ja, genau, die Leit Описах процедурите, които се прилагат. Във връзка с съфинансирането в Германия то се осъществява най-вече по силата на трансфери, които се извършват от Федералното бюро по труда. В рамките на процедурата, която ви описах, можем да обхванем много различни групи от работници и да дадем възможност за различни видове преквалификация и допълнителна квалификация. Ако се спрем върху опита с фонда за глобализацията до тук, през 2006-2007 година Германия бе против използването на фонда за глобализацията като инструмент за намеса. И сега на ниво съвет ще отхвърлим фонда в настоящата му и в новата му форма. Това е становището на Германия за момента. Благодаря. Позволете ми все пак да изража, изразя изненадата си. Е, поканихме като представител на Германия, защото смятаме, че имате най-добър опит с работата с този фонд и че ще можем да си излечем най-добри полуки от вашият опит. А в края на кращата какво казва Германия? Тя не иска. А, не обвинявам вас директно, но а, знам, че това е позиция на вашето правителство, но нека все пак да изразя огромната си изненада от вашата позиция. защото така на Европа не се дават достатъчно ефикасни инструменти да се справя с кризата. Госпожа Харкин, искате ли да се изкажете? Ако имам две минути или може би само една, само да коментирам изказването за позицията на германското правителство. Е, каза се, че в измененията Германия няма да подкрепи фонда. Става дума за дефиницията на кризи и включването на земеделските стопани. Това ли са двата основни проблеми или имате и други? Може ли да ни кажете? Ако може да поясним. Аз разбрах, че те просто директно тяхното становище е, че те категорично са против. Но все пак, действително, ако можем да чуем поясненията. Also ich könnte jetzt was zum Krisenbegriff vielleicht noch mal sagen. Мога да кажа още няколко думи за определението на понятието криза. Ако парламентът въведе определени механизми за коригиране, например в областта на селското стопанство, както и ако приеме по-точно определение на понятието криза, то не мисля, че това ще промени позицията на Германия на ниво съвет. Вашият председател много точно разбра какво е становището на Германия, а именно ясно не. Mais ви nous confirmez Значи, ни потвърждавате, че Германия има много положителен опит, когато е използвала фонда за справяне с кризата. За мен ситуацията е малко странна. В качеството си на отговарящ за фонда за приспособяване към глобализацията, ви изложи и германския опит с този фонд. Изтъкнах също така, че ако разгледаме всички инструменти в областта на пазара на труда, то фондът е сред най-добрите от тях. Но дори и да не разполагахме с този фонд, щяхме да се справим, като използваме инструментите налични на национално ниво. Благодаря. Благодаря за така внесените разяснения. По отношение на следващите действия под доклада на госпожа Харкин, ние е, ще трябва да изпратим доклада, за да бъде е, преведен. След това ще преговаряме с е, комисията по бюджет, е, да, тя сигурно ще се заинтересува, всъщност и комисията по селхозско опасство. Ще видим как ще си организираме работата. Благодаря, е, дами и господа, за вашите изложения. Мисля, че много, много отворена, открита и обогатяваща дискусия бе проведена по тази тема включително и за въпроса за селското стопанство. Сега точка 14 давам думата на господин Фредерик Дернен, за да представи измененията към своето становище по първата част от пакета от две законодателни мерки – за засилване на економически бюджетен надзор над държавите членки в еврозорите, изпътващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. А, дали да не изчакаме две минути? Merci. Euh, donc, tout d'abord, signaler. Първо, нека да ви обърна внимание, че бяха подадени е, най-малко 90 изменения. Немалък е, брой от тях са отразени още в първоначалния текст. Всъщност, като цяло, тези изменения могат да бъдат групирани в голяма степен и да се включат в компромисни текстове, които аз ще предложа следващата седмица на докладчиците в сянка, за да видим как ще постигнем съгласие. Но има някои неща, например, първо въпроса за правомощията. А, правомощията на нашата комисия а, във връзка с определени изменения, които по-скоро се отнасят към ресора на комисията по економически и валутни въпроси. А, защото се говори за нови процедури, за начина на гласуване в съвета мисля, че трябва да се пояснят е, нещата. Трябва да стане ясно, че нашата комисия може да се. Дали нашата комисия може да се произнася по подобни изменения, дали ще ги е, запазим или не дали не е редно просто да ги отхвърлим. Това е първата тема, която трябва да обсъдим. Една втора тема която се появява в не едно изменение. Това е, е макроекономическите условия за структурните фондове. Има изменения да отпаднат предложения, да отпаднат тези е, условия, член 6а. Е, текст или параграф 6а, аз лично е, по-скоро вървя точно в обратната посока страните, в които се намират в затруднено положение, по-скоро би следвало трябва да бъдат подпомогнати то с принципа на солидарност. Така че трябва да помислим коя ще е най-добрата стратегия за провеждане на преговорите в това отношение. И накрая, още нещо, което искам да изтъкна, е много категоричната позиция на някои групи, и на някои колеги, които подават изменения, целящи да отпаднат цели текстове от законодателните предложения, включително коментарите и към пакета от 6 законодателни предложения и този от 2 законодателни предложения, който обсъждаме сега. Та, според мен тези текстове трябва да бъдат формулирани в духа на търсенето на изпълнение на целите на стратегия 2020 за заетост и така нататък. Би следвало да търсиме начин да сложим такъв акцент на тези мнения. Това са трите основни категории изменения. Председателката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 Има страни, които изпитват реални затруднения и те трябва да бъдат подпомогнати. Трябва да има структурни реформи, но трябва да има и стимулиращи мерки в бюджетен план. За повечето от изменения съм съгласен с докладчикът, че трябва да се сложи по-голям акцент върху растежа и заетостта и трябва да е, работиме доста по-интелигентно. Не може само да искаме социален растеж, заетост и така нататък. Трябва да видим как могат да се постигнат тези неща трябва да се опираме и на член 28 от Хартата за основните права, включително за колективното договаряне. Аз представям едно изменение за правото на работа. Вие знаете цялата дискусия за тази тема и мисля, че трябва да предвидиме и е, реформи на начина на управлението, ако искаме растеж и повече заетост в Европа. Вярно, че тази тема не е част от нашата е, компетентност, но все пак ние трябва да обърнем внимание за начина на организиране на управлението на економиката на европейско ниво. Представям и други две изменения – свързани с факта, че определени страни членки не са в състояние да контролират останалите, затова трябва да се е, мисли е, как, и да се обърне внимание на това в съвета. Е, ние приехме текста от 6, 6 законодателни предложения и сега, когато приемаме нови текстове, трябва този текст да се съгласува с вечите прияти текстове. Също така трябва да има много голямо сътрудничество с националните парламенти и максимална степен на прозрачност, за да има и демократична легитимност на всички тези мерки. Смятам, че ние ще можем много конструктивно да си сътрудничим с докладчика, както и с другите докладчици в сянка, за да постигнем на една много конструктивна формулировка на компромис. Председателката. Благодаря. Е, все пак има някои теми, които е, повдигате, а, които според мен е, ме карат да мисля, че може би трябва да си подадете измененията и директно в Комисията по економически въпроси, а не тук. Евентуално направете консултации с секретарията, какво можем ние да приемем като изменения. А ако искате е, да евентуално да ги оттеглите и да се възползвате от е, възможността да ги представите в комисията по економически въпроси. Следващият оратор. Бригада, сеньор президент. Жустификар... Е- Благодаря, госпожо председател. Бих искала да говоря само за нашите изменения – внесох изменения, за да подчертая това, че следва да отхвърлим предложението на комисията. Смятам, че тези мерки за надзор на бюджета и економиката могат да доведат до допълнителни рестриктивни економически мерки – а те вече изключително неблагоприятно влияят върху хората, върху всекидневния им живот. Трябва да отчетем каква е реалността днес. Като цяло, в нашата парламентарна комисия трябва да обмислим за тази рестриктивна економическа политика и за това как тя се прилага в различните страни. Тези мерки за бюджетни ограничения увеличават работното време, хората трябва да работят повече, те водят до това, че е по-лесно да се уволняват хора. Е, е, и те всъщност увеличават безработицата при това съвсем пряко. Тези рестриктивни мерки не само увеличават безработицата, но и затрудняват намирането на нова работа за онези, които вече са изгубили работата си преди това. Те задълбочават рецесията в Европейския съюз и тези мерки просто задушават всяка възможност за економически растеж и за създаване на работни места. Знам, че трябва да съчетаваме различни неща, но мисля, че имаме очевидни факти. Ако няма действие, няма да има економически растеж. Така че това е нашата позиция, че следва да се отхвърли предложението на комисията. Госпожа Тюринен. Благодаря. Някои бележки по доклада на колегата Дардан. Извинете, дойдох с закъснение и не изслушах цялото ви изложение, но предполагам, че това, което говорихте, е свързано и с това, което ние получихме като писмен текст. Ситуацията е такава, че ние имаме два законодателни акта, които се предлагат допълнение към пакет от шесте законодателни акта. И виждаме, че става дума основа за контрол върху дефицита и дълга за публичните бюджети, за управлението в Европа. Да, това не е достатъчно само по себе си. Това, това няма да реши кризата, но както вече то беше казано, може нещата да се влушат, защото се води една проциклична политика. За това ние като политически групи, и като парламентарна комисия трябва да разберем, че това ще случи. Независимо от това дали ни харесва или не, това ще се случи. Дори съветът изисква от нас да побързаме с приемането, така че ние ще се сблъскаме с тази ситуация тогава аз смятам, че ние трябва да повлияем върху съдържанието и да гарантираме по-голяма балансираност. Ние зелените казваме, че програмите за страни, които са в особено тежка ситуация, на което е посветен и доклада Дърдан, трябва да отчитат съображенията за економически растеж и работни места. Не можем да средоточаваме само върху бюджета, балансирането на бюджета, без да отчитаме и социалните аспекти без да отчитаме необходимостта от стратегии за растеж и работни места, без да отчитаме целите на стратегията Европа 2020 година. Така че трябва да мислим и за хората, не само за бюджетите. Така че ние предлагаме това. Има много изменения внесени с тази цел. Смятам, че по този начин ние ще успеем да подобрим доклада и се надявам, че ние като парламентарна комисия ще успеем да го постигнем. Надявам се, че също и Комисията по економически и парични въпроси ще постигне това. Така че това е нашия подход. Да, разбира се, едностранчиво, че ни продължаваме по този път, но така или иначе, защо да не се борим за това да постигнем оптимално съдържание? И особено, що се отнася до доклада Дърдан, той може да бъде много полезен за целият регламент, който се отнася до страните в особено затруднено положение – защото в момента тази сфера е нерегламентирана. Какво се случва с Гърция, какво се случва с отношенията между Гърция и Европейската комисия. В момента това не е регламентирано. Няма никакви правни разпоредби, няма никакви правила и това означава, че заплатите вървят надолу, те се тласкат надолу и комисията няма никакво, не предлага никакво законодателство за заплатите, а ние можем да предложим социални разпоредби и да предложим правни норми, които да регламентират взаимоотношенията между Европейската комисия и страните в затруднено положение, така че тези правила, тези норми да бъдат полезни и за страните в затруднено положение. Благодаря ви. Е, няма други заявки за изказване, за това давам думата отново на господин Дарден. Действително много от темите се отнасят към ресора на Комисията по економически въпроси. Инициативата на комисията, на страните членки, които ще търсят нови формулировки, много зависи от е, стратегията на Комисията по економически въпроси, е, за да се е, реши какво ще остане предмет на вторичното законодателство. Ние сме много отворени по въпроса. Ето, в Ирландия е ясно, че измененията на договор ще трябва да минат през референдум – има страни, които са поели ангажимент да търсят промяна, но във всички случаи това ще стане и по пътя на преговори. Заповядайте, господин докладчик. Благодаря. Благодаря на изказващите се за това, че поясниха мненията си по измененията. Искам да коментирам само последното изказване на колегата Тойнен. Действително, е, важно е да търсим един по-балансиран текст. Именно в такава посока се движи и моя доклад. А, също така трябва да се отчита доколко е, целите свързани с бюджета са се с целите на стратегията 2020 за създаване на заетост, например. Част от измененията подсилват именно този дух на текста и аз смятам, че по тях ще постигнем много бързо съгласие. И макар, че дори да не отразим определени е, теми е, в нашата комисия, те ще бъдат е, внесени от другите, така че ние трябва да си направим нашите изменения, да ги съгласуваме с докладчиците в сянка и да излезем с окончателния текст. Благодаря председателката. Пожелаваме ви успешна работа по компромисните изменения. Знам, че е, графикът, крайният срок от Комисията за економически въпроси е отложен. 12 е, март всъщност гласуването ще бъде чак на 26 април, ако не се лъжа. Това за нас всъщност не променя много графика. Ще разглеждаме компромисните изменения на 29 февруари. Ще ги гласуваме на 26, значи ще ги разгледаме на 26 и ще гласуваме на 27. Така ще следа. И с това стигаме до точка 15 от дневния ред. Давам думата а, по доклада на госпожа Ферейра общи разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране и коригирането на прокомерния дефицит на държавите членки в еврозората на нашия докладчик за становище господин Дойч. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Преди няколко седмици проведохме първото обсъждане на проектотекста. И по-точно на предложението на комисията Съгласно това предложение, шесто пакетът ще бъде последван от пакет от две законодателни мерки. Още преди няколко седмици, когато проведохме първото разискване, установихме, че тези два инструмента са много сходни, преследват едни и същи цели. През изминалите седмици бяха внесени 80 изменения по проекто доклада. Всички тези 80 изменения са много важни за мен. Благодаря ви. Всички те ще допринесат за усъвършенстването на текста. Мога да кажа на колегите, че мнозинството от измененията са конструктивни. Повечето от измеренията съответстват и на моята позиция. Тоест всички ще можем да се обединим около тях, тъй като те допълват и усъвършенстват текста. в онези му части, които визират пакта за стабилност и растеж, както и в онези части, които се отнасят до стратегията Европа до 2020 година. Разбира се, има и някои изменения, които не мога да приема, тъй като ще направят текста непоследователен. Имам предвид възгледите, които стоят за тези изменения. Това са изменения против принципното становище, изложено от комисията. Но аз в моя проекто доклад приемам принципната позиция на комисията. Затова, ако приема тези изменения, то текстът прекалено ще се усложни, няма да може да се премине към законодателен акт. Както казах, мога да застана зад онези изменения, които се вписват в логиката на текста, а именно онези, които се вписват в моята позиция, че трябва да се постигне баланс между социалното измерение, измерението на пазара на труда от една страна и измерението свързано с бюджета от друга страна. Един такъв баланс би означавал, че трябва да бъде запазено пълното право на осмотрение на държавите членки във връзка с националните им бюджети. Ще изработя компромиси. Ще представя предложенията си за компромиси на докладчиците в сянка. Смятам, че нашата комисия ще може с голямо мнозинство да приеме това становище. Dank u wel, voorzitter. Dank ook de rapporteur voor uh, zijn initiatief. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за извършената работа по това досие. Съгласен съм с основните принципи на предложението на Европейската комисия и основните идеи, залегнали в основата на предложението на комисията. Ние бихме искали да бъдат получени и заменения към този доклад. Смятам, че е много важно да има позоваване на целите на стратегията Европа 2020 година, да има позоваване на европейския семестър, на стратегията за растеж работни места. Също така е важно да се посочи Европейският съюз цели да постигне високо ниво на заетост. Това е важно за нашата група. Също така, разбира се, не искаме това да се прави по един устойчив начин. И преди сме водили обсъждания за балансиране на бюджет на държавите членки, така че да се осигури устойчива заетост. Разбира се, всички сме съгласни, че трябва да имаме повече заетост, ако искаме нашите системи за социална закрила да работят. Но всичко това е много добре на думи. Обаче е важно да се гарантират практически мерки, които да постигнат повече работни места, повече заетост. Има някои много важни допълнения, които трябва да се направят към предложенията на комисията. Някои от тях вече бяха споменати. Аз лично внесох предложение, в което се казва, че имаме нужда от Европейски фонд за подпомагане hele систем да systeem te kunnen meehelpen за изкупуване на дълга. По този начин социалната система в Европа ще стане по-стабилна. Също така има предложение, в което се призовава държавите членки да посочат на комисията и съвета какви са техните планирани бюджетни дефицити. Има едно ново допитване до общественото мнение, което показва, че се подкрепя и идеята държавите членки да гарантират бюджетен излишък, така че дори този 3% дефицит трябва да бъде нещо, което да смята за абсолютен максимум. И накрая за диалога между европейските институции и националните парламенти. Аз смятам, че такъв диалог е абсолютно задължителен, ако искаме да се учим един от друг и да обменяме идеи. С нетърпение очаквам конструктивна работа с докладчика и докладчите сянка, да, за да можем да постигнем добри компромиси и да определим посоката на бъдещата ден. Благодаря сега госпожа Тюринен и след това господин Тардан. Първо, благодарности към докладчика за това, че ни призова да внасяме изменения. Благодаря и на докладчицата Сянка. Отново няколко думи, свързани с цялостния режим. Аз вече казах, че економическото управление е нещо добро, но това, което ние се стремим с тези два доклада, означава да не се средоточаваме само върху управлението на бюджетния дефицит, но също така управление да се средоточава върху инвестициите, върху нашите общи ангажименти по стратегията Европа 2020 и по-балансирано управление от това, което наблюдаваме в този момент. Това е много важен аспект за нас, зелените, и ние за това изведохме на преден плат на това. И ние много държим на аспекта демократичен контрол, защото когато има правомощия, които се предават на европейско ниво, необходимо е да има също така надлежен демократичен контрол. И точно тук е ролята на Европейския парламент – Разбира се, тук също е важна ролята и на национални парламенти, и на съответните неправителствени организации. Много е важно този аспект да бъде включен. Един друг аспект е, че трябва да включим в текста социална оценка на въздействието. Това означава, че когато нещо препоръчваме на страните, трябва също така да се отчита и комисията ще трябва също така да отчита какви са социалните последици. Може би ние няма да имаме нужда да даваме много подробна информация за това, но може би трябва да посочим, че за нас оценка на социалното въздействие означава последиците от гледна точка на безработицата, на социалните помощи, последиците свързани с бедността и социалната изолация и работната заплата. Може би трябва да опишем какво поне като минимум трябва да съдържа тази оценка на социалното въздействие. И разбира се, за нас много е важен аспекта демократичен контрол и също така за нас е важен аспекта за цялостния баланс. С нетърпение очаквам работата с другите са докладчици, докладчиците Сенка. И още веднъж искам да кажа, нашата комисия има не само право, но и задължение много ясно да заяви че економическата политика на Европейския съюз трябва да допринася за растеж и работни места, иначе просто няма смисъл от провеждане на подобна политика. Благодаря. Само да кажа, че измененията подадени към този доклад е, целяха да се постигне е, последователно свързаност между двата текста – и именно в същия дух, който, за който се говори сега, т.е. да се търси балансирана бюджета, бюджетна политика, търсеща растеж, включително и дългосрочно създаване на работни места и постигането на основната цел е, социално приобщаване и борба с бедността. Това са измененията и разбира се съм на разположение да ги обсъдим с докладчика. Köszönöm a tisztelt kollégák véleményét egy önvallomással. Благодаря на колегите. Трябва да призная, че съм голям почитател на пакета от две законодателни мерки. или по-точно нямам предвид пакета от две законодателни мерки, а един американски рапер, който бе убит преди 15 ти на години. Той се казваше Тупек, така както се нарича пакетът от две законодателни мерки на английски. Какво искам да кажа? Не бива пакетът от две законодателни мерки да бъде сполетен от същата съдба като този рапер. Не бива да го унищожаваме. Трябва да постигнем баланс. Трябва да се възползваме от пакета за намаляване на бюджетните дефицити в държавите членки. времено трябва да постигнем и баланс във връзка с заетостта и социалните въпроси. Приветствам измененията, извинете, които предлагат този курс. Аз ще изработя ясен курс, така че и становището да е добро. Добре, ще ви подложим на същия режим, не езиков, а по отношение на графика, както и доклада на господин Дърден. Тоест, на възосновата на е, измененията на 26 ще ги разгледаме, на 27 ще гласуваме. И така стигаме до последната точка от нашия дневен ред, което е разглеждане на измененията около 140 е, по становището на госпожа Цимер по доклада на Комисията за жените за прилагането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд. Или за труд с равна стойност. Госпожо докладчик, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Споменахте колко изменения са внесени 140. Тези изменения са внесени от представители на всички политически групи. Това се случва сравнително рядко. Внесени са изменения и от членове на парламента, които не са членове на тази комисия. Изменения са внесени от колеги, които членуват както в тази комисия, така и в комисията по правата на жените. От всичко това е видно, че има съгласуваност между отделните комисии. Тази седмица имах възможност да присъствам на разискването в Комисията по правата на жените. Запознах се с целите, които преследва тази комисия във връзка с текста. И мисля, че измененията внесени тук и в Комисията по правата на жените повече или по-малко си съвпадат. Конкретно по измененията. Аз съм внесла 10% от тях, 14 изменения. още от самото начало трябваше да изготвя максимално кратък текст и се наложи да внеса тези изменения, за да доуточня формулировките в него. Останалите изменения повече или по-малко се движат в една и съща посока. Това според мен е добре. Мисля, че ще има по-скоро проблем от законодателно естество. Ще бъде трудно отделните изменения да се обвържат с отделни членове тъй като са много разнообразни, но има редица изменения, които могат да се обединят под формата на компромиси. Следващата седмица ще поканя колегите да участват в разискване за компромисите най-вече във връзка с постигането на баланс между личния и професионалния живот, непълния работен ден – най-вече когато става дума за несигурна, несигурни работни места, ощетяването на жените по отношение на пенсионните и социалните им права, дискриминиране на основание на пола. Споменавам това, защото тази седмица бяха публикувани последните статистически данни на Евростат. Те налагат някои корекции в проектостановището, което се основава на статистиката от 2009 година. Миналата седмица бе публикувана статистиката от 2010 Става дума за несъответствие от 16,4%. В държавите от еврозоната то възлиза на 16,8%. Това несъответствие се дължи най-вече на това, че в Полша, например, процентът е 1,9. Имам предвид несъответствието в заплащането на мъжете и жените. Има разлика в статистическите данни за отделни държави за двете години 2009 и 2010 година. Това се дължи на факта, че се използват различни инструменти за изготвяне на статистиките. Това според мен е проблем, за който трябва да говорим. Колегата Штайнрук предложи денят под надслов Равно заплащане за равен труд в Европа, който трябва да се състои утре, да бъде обвързан и с ден за провеждане на прояви. В различните държави членки са предвидени различни дати за провеждането на този ден, т.е. няма една дата обща за всички държави. Мисля, че трябва да внесем устно изменение по този въпрос, ако искаме наистина да работим ефективно и да популяризираме този ден сред обществеността, трябва да предвидим една дата за неговото провеждане във всички държави членки. Някои изменения се отнасят до понятието гъвкава сигурност. Мисля, че ще е трудно те да се обединят в компромиси тъй като доста от тях не поставят под въпрос това понятие, за разлика от мен. Една колега е внесла изменения, които нямат нищо общо с предложеното до момента. Сигурна съм, че тези изменения няма да бъдат подкрепени от мнозинството тук. Благодаря. Мадам Естрела. Госпожа Естрела и господин Кословски. Заповядайте, госпожа Естрела. Добригада, сеньора президент. Благодаря ви, госпожо председател. От името на социалистите и демократите бих искала да кажа, че като цяло ние сме съгласни с предложенията, предложенията, внесени от различни колеги, въпреки че има някои неща, с които не можем да се съгласим. Мисля си, че предстои да се извърши много работа и аз съм готова да работя с докладчика, за да намерим компромиси, които ще направят и гласуването по-лесно. Тези компромиси, разбира се, също така ще подобрят и текста, който ще бъде изпратен в Комисията по правата на жените, която е водеща по този въпрос. Това е важен въпрос и докладчика спомена за това. Наистина постигната е известен напредък в тази сфера, но има известни отстъпления, особено през периода 2009-2010 година, както посочва данните на Евростат, е постигнато определено подобрение. Но през 2004 година разликата в заплащането беше 15%. Тоест ние трябва да продължим тази борба защото напредъкът не е много впечатляващ. И както аз вече казах, да, има напредък, но има и отстъпление. Е, е, е, Целта е да се насърчават добрите практики от страна на фирмите. така че да мотивираме дружества, търговските дружества да работят по заличаването на неравното заплащане, но също така, наред с насърчаването, трябва да има и санкции, наказания. Знаем, че жените също така са ощетени и що се отнася до напредъка им в кариерата. много често те не получават различни възнаграждения, като бонуси и други надбавки. Също така те много често губят от възможностите да се развиват професионално в резултат от това, че излизат в отпуск по майчинство. Ние смятаме, що се отнася до заплащането, смятаме, че схемите за заплащане трябва да бъдат публично оповестявани, така че да може да има контрол върху тях. Това е, е гордо случат с заплащането в публичния сектор, но не е така. Ситуацията в частния сектор, хората в частните фирми много често не знаят колко получават техните колеги. Тоест, освен всичко друго, това означава дори, че нямаме надежни данни за разликите в заплащането. Важно е също така да обърнем внимание на това как точно се събират данните. В много държави членки не се събират данните по, надлеж... по надлежния начин или не се използват по подходящ начин. Да, има някои доказателства, че има напредък, но все пак не е достатъчно това, което е постигнато. Да, разбира се, например, в Полша има огромен напредък, но така или иначе трябва да имаме надежни данни, които можем да използваме. И последно, важно е според мен да отчетем това, че брутната почасова надница не е единствения показател – има и други елементи, които влизат в заплащането на труда и някои хора получават такова заплащане, други не. Става дума за отделни компоненти от заплащането. Обикновено това въжи за хората, които са по-високо платени. Жените са унези, които обикновено работят на несигурни работни места, на непълен работен ден и за това те са много необлагодетелствени, когато става дума за тези допълнителни плащания. Така че мисля, че можем да внесем някои добри предложения, за да преодолеем проблема с неравенството в заплащането. Това всъщност е един много отдавнашен проблем. Още при самото създаване на, на Европейския съюз беше обърнато внимание на принципа на равното заплащане. Още в договора 57 година беше заложен този принцип. Равно заплащане за равен труд. Също така нека да не забравяме, че този принцип е заложен в, комисии, в, в конвенцията на МОД, господин Костовски. Благодаря ви, госпожо председател. Изказвам се от името на моята колега, госпожа Шедлевска, която е докладчик в Сянка и която няма възможност да участва в това обсъждане. Становището е следното. Предложените изменения допринасят положително към становището и те обогатяват документа. За съжаление, някои повторения, не могат да бъдат избегнати, но смятам, че текстът ще бъде направен по-прозрачен и моята политическа група препоръчва повече изменения. Най-проблематичен за нас е въпроса с санкциите срещу предприемачите. Предприемачите вече трябва да плащат санкции и глоби, когато съдът отсъди че са необходими подобни изплащания в резултат от подадени искове. Също така подкрепям идеята за участие на социалните партньори при реализирането на принципа за равно заплащане. Обаче не съм убеден, че трябва да раздробяваме Европейски социален фонд, така че той да се занимава и с въпросите на трудовото възнаграждение. Благодаря ви. Госпожа Хирш и после госпожа Харки. Благодаря, госпожо председател. Нека първо сърдечно благодаря на колегата Цимер за извършената работа. Въпреки, че всяка година се сблъскваме с тази тема, все още не сме решили проблема. Това е тема, която обхваща много аспекти. Нерядко жените упражняват професии, които по принцип са по-низко платени. Мисля, че във връзка с това трябва да разгледаме и въпроса за бедността и ниските пенсии на жените. По отношение на равното заплащане, трябва да се вземе предвид, че много жени работят в нископлатени професии, но има също така и жени работещи в високоплатени професии, които получават по-низко възнаграждение от мъжете. Затова трябва да се създаде система от економически стимули. В бъдеще, като се имат предвид демографските промени, деловите среди все повече ще трябва да разчитат на жените като източник на работна сила и трябва да стимулираме предприятията да предоставят на жените равно заплащане. Така те ще могат да привлекат повече високо квалифицирани жени, от които ще се нуждаят в бъдеще. Мисля, че това послание трябва да отправим към предприятията. не може постоянно да вървим само по пътя на санкциите. Госпожа Харкин, после госпожа Корнелисен. Благодаря. Аз подадох няколко мнения по доклада. Всъщност сега искам да благодаря на госпожа Цимер и ще направя няколко общи коментари. Разликата в заплащането действително е много голяма, но на базата на статистика, с която разполагаме, ние сравняваме по часовото заплащане. А важно е да има равно заплащане за еднакъв труд или за труд с еднаква стойност, но ние трябва да имаме и статистика, именно за разликата между заплащането на мъжете и жените, които извършват еднакъв труд. А, не само да има а, статистика за почасовия доход. Затова си задавам и въпроса по този начин ние в края на кращата ще постигнем ли нещо да преодолеем тази разлика в заплащането? Госпожа Корнелисен. Докладът всъщност преповтаря един доклад, който направихме през предходният мандат и на който не се получи никакъв отзвук от комисията. Ние искахме да има по-силни де... действия, включително в законодателно отношение. А, нямаше реакция, след това обаче влезе в сила Лисабонския договор, който ни дава право на инициатива и ние ще се възползваме съдържанието. Мисля, че всички сме на едно мнение, че е, е много обезпокоителна тази разлика в е, заплащането. Още по-обезпокоително е, че тя не намалява, а дори се увеличава в някои страни. Необходимо да се вземат допълнителни е, действия в това отношение. Ние подаваме само едно изменение, изменение две, което настоява още по-енергично Европейската комисия този път да реагира, като използваме нашата права на инициатива. Надявам се, че ще подкрепите нашето предложение. Благодаря на госпожа Цимер за доклада и се надявам, че и тя ще подкрепи нашето изменение. Председателката, давам думата на докладчикът сега. Благодаря. Ще взема отношение показаното от госпожа Корнелисен. Разбира се, ще подкрепя всички изменения, които призовават за по-конкретни, по-ефективни искания от наша страна. Ще подкрепя всички изменения, в които ясно се заявява, че постепенно губим търпение по отношение на комисията. Спомняме си какво стана с доклада на госпожа Бауер. Трябва наистина да работим много точно. Проектотекстът е структуриран така, че има възможност за допълнителни уточнения и допълнения. Това бе целта ми още от самото начало. Ще проявя голяма готовност да разгледам всички предложения и да взема отношение по всички ваши инициативи. Много интересно е във връзка с това предложението на госпожа Хирш. Тя каза, че Разбира се, са необходими санкции, но не можем да разчитаме изцяло на санкциите. Трябва да използваме и положителни мерки. Защо да не приложим такива мерки спрямо предприятия, които вече прилагат добри практики в тази област. Защо не ги стимулираме? Бях малко очудена отказаното от госпожа Естрела, но може и да не съм я разбрала правилно. Точно се запознах с измененията на социалистите и демократите. Не мисля, че трябва да се борим за постигането на компромис, имам предвид мен и социалистите и демократите, трябва да видим доколко техните изменения се вписват в други изменения, така че да можем да ги обединим в компромис. Бих искала разбира се, да възприема едно към едно всяко едно изменение, но трябва да вземем предвид, че комисията ни в крайна сметка трябва да излезе със становище, т.е. трябва да съвместим отделните изменения. По въпроса на госпожа Харкин, а именно доколко измененията ни доближават до решаването на проблема. И аз си поставям същия въпрос – но именно в това се състои нашата отговорност тук в парламента. А именно ясно да заявим спрямо жени, които искат да популяризират темата, че ще ги подкрепим. Ще ги подкрепим както спрямо националните правителства, така и на ниво съвет. Благодаря на всички колеги. Идната седмица ще изпратя покана за среща за обсъждане на измененията, но мисля, че сме тръгнали в правилната посока. Благодаря. На база на тези изменения ще, ще направим обсъждане на 26 марта и ще гласуваме на 27 така че да изпратим нашето становище на Комисията по жените и да то да стигне в пленарна зала на 2 май. С това приключваме и ще се видим отново на 26 и 27 март.